Уважаеми колеги, би трябвало да започнем. 10 минути вече закъсняваме. Смятахме, че заместник председателката на комисията по заетост ще дойде, но не можем да я чакаме повече, вероятно ще дойде. И така на всички ви сърдечно добре дошли на съвместното ни изслушване заедно с комисията по заетост и социални въпроси имаме доста сложна тема, която вече нееднократно доведе до известни сблъсъци, включително и до дебати в нашата комисия. И сега ще кажа добре дошли на Валтер Окскок, госпожа Трюпел, която е докладчик е, по Европейския корпус за солидарност, ще говори след изслушването. Тук обаче казвам сърдечно добре дошъл на господин Тибор Наврачич, е, еврокомисар, ресорния еврокомисар. Вашето присъствие разкрива значението, което комисията пред, придава на този въпрос. Освен това ще чуем резултатите от проучване на нашия политически отдел по тази тема. Надяваме се заключенията от публичното изслушване да намерят отражение в работата на двете комисии по култура и по заетост. Поканили сме редица отлични експерти за днешното изслушване. Те работят и в различни сфери на гражданското общество, както и институции, занимаващи се с доброволна дейност. Казвам ви сърдечно добре дошли. На първо място господин Симон Брук от Института за, за политическа подкрепа, който ще го представи изследването на политическия отдел, Манфред фон Хейбел от Германската агенция за програмата Еразъм Плюс. Той ще ни говори от името на националните агенции. Господин Павел Трантина секция за ето социални въпроси и е, европейско гражданство на ЕКОСОК, който ще изложи тяхното становище по въпроса и казвам добре дошла на Габриела Сивико, е, директор на Европейския център за доброволни дейности. Пьотър Садовски, генерален секретар на на Воланд Юръп, който ще говори за шансовете и предизвикателствата за младежката мобилност, Еразъм Плюс и доброволния труд. И сега Коста с Моско Хоритис, дано произнасям правилно името, или поне горе-долу, генерален секретар на Интер СОС, който ще говори за предизвикателствата между доброволния и професионалния труд и накрая, но не по значение, госпожа Ана Видегрен, генерален секретар на Европейския младежки форум, която ще говори за преимуществата за нашите млади хора от Корпуса за солидарност. Както виждате, доста пространна програма сме подготвили за днес, така че още веднъж казвам на всички добре дошли. За да имаме време за дебат, моля докладчиците да се съобразят с регламента за изказване. Предвидели сме по 5 минути за вашите презентации. Изпратихме ви и набор от въпроси, които, на които вие отговорихте. Така че отговорите бяха предоставени на всички. Е, и имате възможност да вземете отношение по тях. Но преди да започнем по дневния ред, нека чуем колежката Марита Вослук, заместник-председател на комисията по заетост, която замества господин председателя. Ще чуем еврокомисаря и след това госпожа Хелке и Трюпел. И сега нека чуем заместник председателката на комисията. Благодаря много за тази възможност да проведем съвместно изслушване, за да чуем за целите и ефективността на Европейския корпус за солидарност тази инициатива има за цел да предложи възможности на млади хора да се включват в различни дейности за солидарност, включително стажове и работни места с очаквани добри последствия. Надяваме се по този начин да повишим шансовете за работа на младите хора и да им помогнем да намерят пътя към редовната заетост. Днес обаче искам да подчертая, че 35 милиона евро от бюджета за соль, соль за Фонда за солидарност от Европейския социален фонд и Европейската комисия предвижда още 10 милиона евро, които да бъдат пренасочени от други програми. Целта е да използваме тези пари за полезни дейности, така че трябва възможно най-ефективно да използваме тези средства така че да дадем бъдеще на младите хора в Европа, които все още не са намерили своето място. Да им дадем възможност да работят, да получат работа и да водят един удовлетворяващ живот. Благодаря на всички ви за присъствието. С голям интерес очаквам да чуя всички наши докладчици, както и да му участвам въобще в днешното заседание. И така, ще започнем. Добре, предоставям на Петра е, по-нататък е, воденето. Благодаря, Марита. Без бавене давам думата на господин еврокомисаря Наврачич. Е, моля ви, съобразете се с времето за изказване. Госпожи председателки, уважаеми евродепутати, госпожи и господа, в своята реч за състоянието на Съюза е, Жан-Клод Юнкер изрази своята гордост от младите хора, за които дават живот на европейската солидарност чрез корпуса за солидарност. Аз също се гордея, че след създаването в края на миналата година на корпуса за солидарност, в него се включиха близо 38 500 млади е, хора, готови да помагат на бежанци немци, идващи в Европа, да почистват замърсените територии, терени или да подпомогнат общността. Нашата цел е до 2020 година 100 000 млади европейци да имат възможността да предложат своята помощ там, където тя е необходима. През 2017 година ние очакваме да предоставим над 16 000 места места за доброволци. Огром брой млади хора ще могат да се включат дейности на място. Около 1800 вече са заели местата си, като техния брой непрекъснато нараства през миналия месец заедно с господин Таяни посетихме в Норча Италия е един доброволчески център, място, където, което бе засегнато от редица е, земетресения. Видяхме усилията на младите хора, които помагат да се изгради отново града и живота им. Това е вълнуващ е, жест, е, който вдъхва надежда. Във връзка с реглам, пред предложения регламент. Е, ние се надяваме, че всички тези млади хора, е, които проявяват тези своите качества, ще продължат да работят така. А, аз, ние сме готови да окажем подкрепа, да продължим да работим. И така, как ще, според нас, ще постигнем целите на корпуса? Проекто регламента обединява всички дейности, в които в момента са включени в 8 програми. Преимуществата са няколко. Първо, и ясни единни общи цели заедно с портала, който се предоставя. Това осигурява лесен достъп до доброволчески дейности и заетост. Второ, го, ние имаме по-широк избор на е, финансиране и доброволни дейности. Е, Трето, ще достигнем до хора, които не попадат в настоящите програми. Това ясно показва, че ние мислим за нуждите на младите хора. Ще ни попитате защо не сме о, разписали стриктно всички компоненти в регламента. Има редица причини. Искаме да дадем максимална възможност на участниците да подкрепят своите общности и да допринесат за социалната спойка на Съюза така те могат да участват в различни дейности на солидарност. Корпуса за солидарност може да изпълни своята цел, ако широко привлече младите хора и различни организации. Никой не трябва да бъде отхвърлен заради твърде стрикни разпоредби в регламента. Всеки трябва да има възможност да предложи начини за намиране на решение и възможности за допринасяне на бъдещето на корпуса за солидарност. Но това трябва да бъде свързано и с политически контрол. Ние ще подкрепим всички дейности, предложени от млади хора или организации, които изпълняват целите на корпуса. Като, например, ние не заместваме работни места по този начин. Първо, доброволческата дейност ще се гради на дългогодишния опит от службата за доброволна дейност. Второ, стажовете ще отговарят на рамката за предоставяне на стажове. И трето, ще се съобразим с националните разпоредби за заетост. Е, така младите хора ще получат допълнителни възможности и това е наш приоритет. Затова ние предлагаме нови формули. Краткосрочни дейности от две седмици до два месеца. Е, сигурна среда, съответно, съответни места, както и проекти за солидарност. Ще предоставим и допълнително финансиране, като като например за работа с хора с увреждания. Зная колко е важна ролята на доброволците и доброволческите организации за младите хора те ще продължат да играят своята роля в рамките на корпуса. Но корпуса ще даде възможност на младите хора за допълнителен достъп до организациите с знак за качество и регистрация в портала. Този вид едно гише ще опрости а, начина на работа. Сега за средствата. Ще бъда пределно ясен. Споделям казаното от вас, че новите идеи искат нови пари. Затова нашето бюджетно предложение включва над 86 милиона евро нови средства, което е 35 5% от цялостния бюджет, който е 11, 41,5 милиона а, а, евро. Така ще можем да увеличим възможностите за доброволческа дейност за периода 18-20 година. Ние предвиждаме 40 000 по Еразъм плюс до 77 до 800 000 плюс Еразмус Еразъм плюс. Това е, няма да се отрази на други инициативи, финансирани преди това. Напротив, комисията иска допълване на средствата за Еразъм плюс на базата на средносрочния доклад за многогодишната финансова рамка. Благодаря на вашите комисии е, за неуморната подкрепа за Еразъм Плюс. Благодарен съм и на двете ви комисии, както и на комисията за по бюджетни въпроса, за това, че дори поискаха допълнително финансиране. За Корпуса за солидарност ние предлагаме 80% от фондовете да бъдат за доброволчески дейности и 20% за работни места и стажове. Това е индикативно разпределение, но така смятаме, че ще отговорим на интересите и нуждите на млади хора и организации. Друг важен момент е взаимодействие с различни програми в държавите членки, като например граждански и социални услуги. Ще постигнем повече с общи сили. Така ще можем да дадем възможност националните програми да имат достъп до портала, включително е, чрез осигуровки, е, гаранции и обучение. Е, Уважаеми дами и госпожа, така се надяваме да постигнем широка дейност в цяла Европа. Това ще вдъхне нов дъх на общностите и ще ни помогне да постигнем едно общество с по-добра спойка така че ще дадем възможности на младите хора да научат повече и да почерпят знания за бъдещия си професионален и личен живот. Освен това, регламента ще даде възможност на всички да вървят напред, но едновременно с това и да поемат отговорност, да предложат идеи, да споделят опит, заедно да създават проекти и да вдъхновят нови проекти. Така младите хора ще работят чрез социалните мрежи и общи платформи. С този регламент ние заедно полагаме основите на едно ново европейско движение за солидарност. Накрая благодаря на докладчика, както и на всички участници в законодателния процес за ангажираното ви отношение към тази нова инициатива ние работим в името на много млади хора в цяла Европа и ще им помогнем да променят живота си с интерес. Очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин комисар. Сега искам да дам думата на госпожа Трюпел, която е докладчик по темата. Съвсем накратко, благодаря Петра. Ясно е, че изслушването ще бъде днес, но аз още на 19 септември трябваше да предам а, доклада си. Аз съм отворена към всички предложения и бих изменила, бих променила доклада, ако ме убедите, че това е необходимо. Не зная какво ще се случи. Днес нямах, нямаше друга нямаше друга възможност да изчакам с доклада си. Това означава, че моите, моят екип работи през цялото лято. Благодаря им. Сега няма възможност да говорим за подробностите. Мога само да разкажа е, какъв беше политическият ми подход към е, Корпуса за солидарност. Предложението на Юнкер беше добра идея председателят на комисията е, търси е, някаква нова програма, подобна, която да отбележи успех подобен на Еразъм Плюс. Така че аз приветствам тази обща идея и искам да я подобря. Това означава четири неща а, според мен те ще допринесат за подобряването. Най-напред името. Корпус в много държави членки не е най-обичаната дума корпус. Затова аз предлагам името Европейска инициатива за солидарност. На следващо място бюджетът. Господин комисарят наврече, че прав има 38 милиона, които са в маржа това не са пари от държавите членки, не са свежи пари, това са милиони от маржите, но ако Но ако искаме да имаме успех, това е хубаво. Хубаво е да ги преразпределим тези пари за такива инициативи. На следващо мя... място трябва да се съсредоточим върху младите хора в неравностойно положение. Ние искаме <clears throat> да им предоставим на тези млади хора възможност за развитие, възможност, която другите млади хора имат, но те нямат. И на последно място елемента за професионално професионална заетост. Е, вярно е, че безработицата е много висока в много държави членки и ние трябва да се приборим с нея. В момента обаче виждам опасността че границата между солидарността и доброволчеството ще се заличи. Ще се заличи и границата с професионалната заетост. Това е много сложно. Е, отношенията тук са много сложни. Няма ясни дефиниции. Ако намерим ясни дефиниции, които да предотвратят злоупотреба на частния пазар и злоупотреба в дъмпинг при заплащането на младите хора, то това би било много добре. Защото в противен случай компаниите ще наймат млади хора като доброволци или по силата на инициативата за солидарност. Затова моето предложение е да зачеркнем елемента за професионалната заетост. Благодаря, казва председателката. Сега преминаваме към <clears throat> изложението на Бонифай. Той е докладчик от Комисията по заетост. Благодаря. Наистина, колегите от Емпъл бяха малко забравени в началото. Не ме споменахте в началото, но наистина Комисията по заетост има какво да каже по това досие. Ние сме се срещали с колегите, работили сме по, това, по тази тема. И действително е вярно да навлезем в подробностите и да видим дали може да намерим решение. Благодаря на колегите, които ще се изкажат, на ораторите, на комисаря, на Петра Камерберт и на господин Хендел, заместван от госпожа Олскок. Благодаря за това, че организирахте тази дискусия. Графикът е много напрегнат, много наситен и нещата са много важни. Въпросът за парите. Това е нещо много важно. Съгласен съм, че трябва, ако може, да помолим за повече подкрепа от държавите членки, финансова подкрепа от държавите членки. Трябва да се застъпим за повече финансиране. Окоръжително е, че имаме вече 37 000 е, регистрации на онлайн портала. Е, Юнкер очаква до 2020 година 100 000 участници, така че тенденцията е възходяща и това е хубаво. Комисията говори за това да няма заместване на платените работи с неплатени или нископлатени. Това е много важно наистина. Сега за елемента заетост, професионална заетост, ще говорим с колежката Трюпел да намерим такава форма, че да използваме парите по най-добрия начин, парите, които идват всъщност от други проекти. Обеден съм, че може да намерим компромиси, да за, и, така че да запазим е, елемента заетост и да сме сигурни, че всички знания, които до момента са събрани, ще бъдат продуктивно използвани. Ще направим нещо по-различно от преди. От една страна ще следим за добавена стойност, от друга страна ще имаме директен достъп на младите хора до тази инициатива. Всички ние казваме, искаме да запазим участието на междинните организации, на посредниците и искаме да използваме техния опит. Това е ясно. Това е на ниво участие. Това ниво искаме да го запазим. И на следващо място, и последно всъщност, искам да спомена въпроса за допустимите за допустимостта, т.е. кои организации могат да наймат млади хора. Тук ще има връзка с доброволчеството. Това би било добре, но трябва да видим пари за солидарността да не се използват за други цели. Сигурен съм, че ще намерим компромис, ще работим заедно за това. Благодаря. Благодаря, казва госпожа Камерверт. А сега преминаваме към презентациите от политическия отдел. Заглавието е Европейски корпус за солидарност и доброволчество. Симон Брок е нашият първи оратор. Господин Брок, имате думата. Благодаря. Ще представя основните заключения на анализа. Анализът е направен от мен и колегата Бареско и сме се съсредоточили върху три основни аспекта. Най-напред, по какъв начин корпусът може да действа на обществено равнище, какви са връзките с Erasmus Plus и другите програми и как корпуса за солидарност може да изпълнява допълни, допълваща функция към останалите програми. За да отговорим на тези въпрос, направихме, проведохме изследване и интервюта. Най-напред, какви бяха нашите цели? Тоест, какви трябва да са резултатите от корпуса? Основната цел е да се укрепят възможностите на организациите да укрепят социалното сближаване и солидарността в Европа. Корпусът включва хора между 20 и 30 годишна възраст да участват в солидарни дейности в страните и в трансгранични сътрудничества. Освен това, въвежда се и етикет за качество. Освен това, ние искаме да надграждаме, да надградим над вече съществуващи програми. Важна тук е координацията, така че да могат да бъдат покрити повече млади хора и важно е също така и качеството на програмите. Разбрахме, че заинтересованите страни искат е, корпуса за солидарност да бъде създаден. Като тук важна е, да, важно е да има достъп до достатъчна информация за предлаганите практики, чиракувания и други дейности. Трябва да се разшири обхвата на доброволческата служба. Освен това, трябва да въведем култура на качество и трябва да помислим за допълнителни форми на доброволчество, които да дават равен достъп до програмите на всички млади хора. Освен това, е, идентифицирахме някои опасения, които сме разделили в пет категории. Най-напред принципа на партньорство. Видяхме, че има опеса, об, опасението да се накърни качеството на програмите. Качеството е от интерес както за социалните партньори, така и за всички заинтересовани страни. Важно е да има по-ясно предложението трябва да е формули, формулирано по-ясно и програмите трябва да бъдат прилагани стриктно. Важно е комисията тук и държавите членки да работят в партньорство с синдикатите и неправителствените организации, младежките организации, които са, действат в сектора на солидарността. Освен това, целите. Тук идентифицирахме следните опасения – дали корпусът ще може да включи за 3 години 100 000 участници, това не знаем. За 20 години имахме 100 000 участници и нашето опасение е, че не е ясно как ще бъде постигната тази цел от 100 000 участници и дали ще има достатъчно, дали участниците ще отговарят на критериите за качество. Ние сме загрижени, че всички мерки няма да доведат до включването на всички уязвими групи. Под въпрос е дали новите инструменти ще увеличат участието на уязвимите групи, дори и да има по-голям брой уязвими лица като заявители за участие. Така ще има голяма разлика между участниците и програмите. Нашата препоръка в това отношение е, че предложението трябва да каже, ясно в каква степен допълняемостта ще се изпълни и как националните участници ще имат полза от участието си в Корпуса за солидарност. И тук трябва да преосмислим как мечинг механизма, механизма за съответствие ще бъде формулиран на практика. Освен това, финансирането и прилагането на национално равнище – най-напред нещата са свързани с етикета за качество и с отчетността. Освен това, проблем е и че се използва инфраструктурата за Еразъм Плюс. И въпросът е дали националните органи ще има достатъчно ресурси за приложението. Накрая, разпределението на финансите. Настоящото предложение не казва как бюджета трябва да бъде да разпределен и как дейностите трябва да бъдат разпределени сред държавите членки. Тоест, базата за разпределение трябва да бъде уточнена. Трябва тук да бъдат взети предвид нуждите на отделните държави членки. Предложението трябва да включи дефиниция на солидарните действия, трябва да има ясни процедури и проектите трябва да бъдат обвързани с етикета за качество, който на, на чието изисквания да подлежат всички заинтересовани страни, както от частния, така и от публичния сектор. Накрая. Злоупотреби и контрол. Въпросът е как корпусът ще укрепи сближаването. На следващо място въпросът е дефиницията за солидарност. Използването на една широка дефиниция ще разводни границите на солидарните дейности. Тогава няма да е ясно кои дейности ще спадат в е, обхвата на Корпуса за солидарност. На последно място. Етикетът за качество. Как той може да предотврати неплатената заетост. Солидарните дейности могат да бъдат тълкувани по много широк начин. Затова е важно етикета за качество да включва именно превенция на използване и злопотреба с неплатения труд. Оценката По отношение на оценката – предложението трябва да каже как да се постигнат целите. Тоест, трябва да има индикатори за мониторинг, за, до, за достигане на резултатите и освен това, трябва да се види как резултатите подпомагат постигането на целите от други, свързани с Европейския корпус за солидарност програми. Освен това, солидарните дейности, дефиниции за това са необходими. Освен това, трябва в предложението да се каже как точно ще се запазва за и заплаща доброволния труд. Ако корпусът се интегрира в Erasmus+, Erasmus+, това ще усложни структурата. може би инициативи за неинтегриране в Еразъм Плюс могат да бъдат аргументирани успешно. Немобилните действия са само част от цялата програма. Солидарните действия – могат да спечелят от марката Еразъм, но това не е достатъчно. Надявам се, че нашето изследване ще ви даде добър принос за вашата по-нататъчна работа. Благодаря! Според нас наистина това изследване ще е много полезно за нашата работа особено що се отнася до критериите, изискванията и опасенията. Тук трябва да станем по-конкретни и по-задълбочени. Сега преминаваме към националната перспектива. Сега давам думата на Манфрид фон Хебел. Благодаря. Много ви благодаря за тази възможност да допринесем и ние за днешната дискусия. Мрежата на националните агенции приветства идеята за създаване на Европейският корпус за солидарност, тъй като това е важен и нужен принос за засилване на принципите на сближаване и на солидарността в Европа. Едновременно с това Европейският корпус за солидарност има за цел да подобри и възможности за намиране на работа на младите хора. Ние бихме искали солидар... корпус за солидарност да се съсредоточи върху разработването на активна активно гражданско участие чрез всички дейности, в които участва корпуса. Самата идея за солидарност и социално сближаване не идва само с прилагането на дадени програми. Имаме нужда да се учим и да обмислим с какви дейности се занимават младите хора. Т.е. трябва да внимаваме, че посланието, което отправяме, има много ясно европейско послание, особено когато се стигне до проекти, които се развиват в отделни държави, които не винаги имат ясно изразен европейски характер. Едно от основните притеснения в момента е, е ограничаването на е, е, географския обхват на Европейския корпус за солидарност. Обедени сме, че предложението в настоящият му вид е много обезкуражаващо послание за партньорските ни държави в рамките на програмата Еразъм Плюс. Всички проекти, свързани с младите хора, са един прекрасен мост между европейските държави, разбира се, но и с партньорските ни страни и страните от ЕФТА и във всяко едно отношение трябва да гарантираме, че страните от ЕФТА и другите ни партньорски страни могат да вземат участие и в корпус солидарност от самото начало. За нас това е от съществено значение. Участието на Обединеното кралство също трябва да бъде възможно до приключването на програмата. 2020, През 2020 година в настоящия вид на предложението. Социалното приобщаване и разнообразието вече бяха споменати. Младите хора не бива да се блъскват с пречки при желанието си да участват в Копа за солидарност, но знаем, че ако се обърнем специално към хората с по-ограничени възможности или с увреждания, към младите хора ще трябва да имаме нужда от известна подкрепа. Също така смятаме, че трябва да се засили специфичната роля на организации, които подкрепят младите хора с увреждания често те не са в състояние сами да имат достъп до програмата, да имат нужда от, те, от, от подкрепата на тези организации, затова трябва да гарантираме нужното финансиране и нужда подкрепа с тези организации, за да може да работим съвместно с тях, т.е. организациите, които работят с тези конкретни целеви групи. Както вече беше казано на няколко пъти, в предложеният регламент разликата между различните доброволчески дейности стажовете и а, е, работните позиции не е точно ясна. Както каза с пълно право и Саймон в своето проучване, притесняваме си от голямата е, разлика, които съществуват между различните участници в програмата. Може да се стигне до заместване на работни места по този начин и объркване на понятията. Имаме нужда от много по-ясни определения. Имаме нужда също така и от по-добро описание на различните възможни формати, т.е. много по-ясни от тези, които ни се предлагат на този етап. Трябва да гарантираме, че че стажове и възможно заемане на работни места могат да се предлагат само в областта на солидарността, за да минава посланието за общеевропейски характер всяко едно отношение. Трябва да се вземат предвид потребностите на децата и на младите хора, тъй като в програмата се включват много подобни действия в областта на солидарността, а участието в частни учреждение трябва да се ограничи само до доброволчески действия на НПО, фундации и други подобни институции. Трябва също така да гарантираме, че много високите стандарти, които, с, с, с които сме наложили в Европейската служба за доброволческа дейност, се отразяват и в дейността на Европейският корпус за солидарност чрез системата за обучение. Например, има много добри обучения при пристигане на място, например, или присъединяване на нова организация към програмата. Трябва да запазим всички тези високи изисквания за качество и в корпуса за солидарност. Също така сме убедени, и по отношение на сътрудничеството, че е, триъгълника, който се създава между участниците, младите участници е, и е, домакините организации, трябва да продължава да бъде в основата на програмата. Искаме също така Pass да продължи да, да се запази като успешен инструмент. Използвали сме го много успешно в рамките на програмата Erasmus+. Плюс бяха раздадени над 700 000 сертификата в рамките на а, тази програма, така че има добри елементи в това предложение. Трябва да ги а, приемем, но след това може да се случи сравнително лесно и без особено големи проблеми. Последното ни предложение е да се промени настоящият портал за Европейският корпус за солидарност. Към момента той не отговаря на нуждите и на реалните, не отразява реално дейността на участниците. Добре да има възможност за регистрация, но когато се стигна до самото прилагане на програмата, педагогическите нужди и различните организации, които трябва да подкрепим, трябва да се вземем предвид и техните нужди, т.е. порталът е една възможна точка за достъп, но трябва да има и някаква друга. Благодаря ви. Мрежата на националните агенции е ви предоставил и по-подробен документ със своята позиция и можем да ви дадем допълнителни сведения в случай, че съм нуждаете от такива. Благодаря ви. Благодаря. Аз проявих изключителна щедрост по отношение на времето, но благодаря за изказването. Сега стигаме до Павел Трантина, ръководител ръководител на секция за етос вътрешен пазар а, и младеж в ЕКОСОК. Е, нека чуем неговото мнение, господин Трантина. Благодаря, госпожо председател, че ми давате възможност да ви представя виждането на предприемачите, синдикатите и други организации от ЕКОСОК. Е, в началото една оговорка въпреки че нашето проекто становище бе прието единодушно в моята секция, пленарното заседание те първа ще го приема следващата седмица. Надявам се това да не доведе до сериозни промени. И така, ЕКОСОК приветства предложението на комисията като отправна точка за по-широка дискусия. Още редица въпроси подлежат на до уточняване. Чухме някои от тях. Ще започна с парите. Притеснени сме, че е, тези нови инвестиции в доброволен младежки труд е, ще станат за сметка на пренасочване на средства от е, бюджета на Европейското бюро за, инве... за доброволен труд и да се опасяваме, че това ще се отрази на младите хора, особено за Еразъм Плюс, където сами знаете средствата не достигат. Ние водим кампания за удесеторяване за средствата и ще искаме приток на свежи пари в тази програма. Второ, вече беше казано, че сме притеснени от сливането на целите на доброволния труд, доброволческия труд с тези на заетостта. Затова ЕКОСОК предлага поискане на социалните партньори в, да помислите отново дали да включим работните места и стажовете в тази програма. Нека съществуващите програми поставят акцент върху доброволния труд, но основно заетостта и стажовете, което има свои преимущества, защото ако помислим за доброволния труд, ще избегнем смесване с други подобни програми за насърчаване на младежката заетост. Ние проведохме широки консултации с водещи играчи и нашия комитет има някои други предложения на проекто регламента. Вие вече разполагате с нашето проекто становище, но позволете да подчертая няколко неща. Трябва да се промени целта. Манфред тук още говори за портала тук трябва да има, е, той трябва да се превърне в двустранен инструмент за взаимодействие между кандидатите и организациите търсещи кандидати. Трябва да се обърне внимание на младите хора, особено младежите с физически проблеми и така и освен това социалните партньори трябва да участват в управлението на на корпуса. Е, трябва да се подобри достъпа до еразъм, да се намали бюрокрацията и да се промени подхода на местните агенции с цел те да станат по-лесно достъпни. И още нещо от солидарността. Нека с солидарността остане в програмата Еразъм Плюс, вместо да се създава нова програма. Това също напълно е, ще подобри условията на Европейския доброволчески корпус. Иначе ще се окаже, че имаме две програми с различен географски обхват, които подкрепят доброволния труд. И освен това и двете програми няма да бъдат финансирани след 2020 година, което сериозно ни тревожи. В заключение няколко по-общи думи по отношение на политиката спрямо доброволците. Надяваме се, че такива програми ще доведат до по-широки доброволчески програми. Не само за 100 000 доброволци в Европа, може би за 1 милион доброволци и по-млади, и по-възрастни, защото такъв е броя на европейските граждани, участващи в доброволчески дейности. Такива възможности бяха обсъдени вече от 2011 година и е, нека не забравяме, че това е ам, пресечна точка на различни дейности и изисква съответно съответно координиране. Нека припомня тази публикация от 2011 година. Това е програмата за доброволческа дейност в Европа. Е, мисля, че от нея можете да почерпите вдъхновение и идеи. Председателката, благодаря. Стигаме сега до Габриела Сивико, е, директор на Европейския център за доброволчески труд. Габриела, заповядай. Thank you very much. Много ви благодаря за поканата да взема участие на заседанието ви днес след обед. Първо, държа да отбележа, че приветстваме новият подход към доброчка дейност и солидарността, но има и въпроси, на които бих, бихме искали да чуем отговори. Първо, за какво говорим изобщо с този корпус за солидарност, защо имаме нужда от него и кой как ще го управлява? Първо, за какво говорим? Говорим за солидарност и се надяваме, че всички а, дейности в рамките на корпуса солидарност да бъде сочен именно към това солидарността, т.е. да се допуснат организации, чието основна цел е печалби за техните е, акционери и възможността подобни организации да достигнат до програмите от с Солидар за нас е напълно неприемливо и затова смятаме, че всички е, стопански организации или организации с стопанска ценност, стопанска цел трябва да бъдат изключени от възможните бенефициери. Ако те искат, ще се радваме те да разплатят партньорство с НПО, с а, обществени органи или подобни фундации, но не те самите да организират дейностите. Като казах и много други колеги, смятаме, че трябва да има много ясно разграничение между стажове, работни места и доброволческа дейност и трябва също така да се взема предвид различните, многото различни правни рамки, които съществуват в Европа и смятаме, че настоящото продължение все още не го прави в достатъчно голяма степен. Различните цели за доброческа дейност също трябва да бъдат много по-ясно разработени. Първата ни цел е да отговорим на нуждите в обществото и всякакви е, учебни дейности, които успеят, могат всякакво, всяко нещо, което са научили, да работят за нас на второ място. Едновременно с а, това, обаче, ако става по за стажове, стажовете трябва да са пряко свързани с а, учебнията, о, о, учебната дейност на съответният млад човек. Следващият ни въпрос е свързан а, с разработването на предприемачески умения и доброволческата дейност. Вярно е, че доброволческата дейност се натрупват подобни предприемачески умения, но по никакъв начин не бива да насърчаваме хората да се занимават с доброческа дейност, за да придобият такива предприемачески умения. И искаме това да стане много ясно, т.е. Да, да обясним на всеки заинтересуващ интерес към доброческа дейност, че целта на този процес не е да се натрупат предприемачески умения. Защо имаме нужда от този корпус? Изобщо това е въпрос, който се задава често напоследък. Ако изобщо стигне до него, той трябва безспорно да допълни по някакъв начин вече съществуващите инициативи. А смятаме, че предложението в стоящия му вид не признава достатъчно милионите доброволци и стотиците, хиляди бих казал, организации, които представят прекрасни и подобни дейности. Това трябва по-ясно да се отрази в програмата. Според нас корпуса може да се превърне в възможност за участие в дългосрочни подобни доброволчески програми и също така да се засили градското общество с, силно недостигащите човешки ресурси поради мерките за строгост. Тоест трябва да е ясно кой какъв избор прави и колко честно го прави, избирайки стъжуване или доброволческа дейност. И при всички случаи трябва да се, да се притесняваме от идеята, че се, че се предлага финансиране, т.е пълно финансиране по програмата само с доброволческа дейност, а не с, с не са изцяло подкрепени обезпечени финансово местата за доброволче, за стажуване или за работни места. Трябва също така да се вземат предвид всички останали мрежи, агенции за доброволческа дейност, организации, за представляващи младите хора, всичките трябва да участват, вземат участие в разработването на програмата и също така трябва по отношение на, на Център за ресурси на Европейската корпус солидарност, смятам, че той трябва да бъде възложен в рамките на търгова процедура, не да се ставя автоматично на Еразъм. Трябва да се е, привлекат и много повече организации, които има опит в областта на младежката доборческа дейност, младежкото стажуване и младежката заето. Всичките трябва да вземат по-голямо участие в тази инициатива, според нас. Както бяха, вече казаха и други е, колеги, имаме нужда от по-голяма яснота при понятията и определенията. Приветстваме форматите, които се предлагат, е, приветстваме трансграничните аспекти. Според нас трябва да стане ясно, че солидарните проекти с непълно време на практика представляват доброволческа дейност. Смят, ако продължаваме също да настояваме, че трябва да бъдат изключени организацията с стопанска дейност, но ако искате да ги запасите, тогава трябва от една страна да има възможността а, да бъде посрещу програмата изживяване на Европа, младите хора да имат възможност да търсят заетост чрез стъжанска места или по друг начин и друго дело на програма, като да е посветена единствено и само на доброволческата дейност. Павло вече каза, че всичко това трябва да бъде обхванато от една цялостна стратегия за доброволческа дейност, а не да бъде една отделна инициатива и това подкрепяме като идея да се насърчава една истинска култура на солидарност и на доброволчество в Европа. Благодаря ви. Благодаря най-сърдечно. Сега ще е, стигаме до въпросите и отговорите. Първо, нека чуем докладчиците в сянка от двете е, комисии. Ако желаете, е, имате думата. Моля, имате една минута и само въпроси ще ви помоля. Господин Клун... Госпожа Клонев. Благодаря. Благодаря за представени, направените представения. Бе интересно и балансирано представяне е, е, и това, че се обърна внимание да не объркваме доброволческия труд с, стажовете. Мисля, че всичко, което чухме тук и възможности, които се дават, ще даде възможност на хората да натрупат и споделят опит в рамките на такива общностни програми. Искам да попитам представителя на Европейската комисия, откъде ще дойде финансирането? Правилно ли разбрах това, което казахте за програмата в Еразъм а, и така да се каже свежите пари? Откъде ще дойдат? От членовете ли? председателката, сега колегата Шкойдрова от култу... Комисията по култура. Аз също искам да изкажа благодарност за изказванията на експертите. И при, във всички изказвания констатирах едно един общ момент а именно целите на Европейския фонд за солидарност трябва да бъдат по-ясно формулирани. Е, каква е ролята на Европейския доброволчески център и как ясно разграничаване с е, трудовата заетост. Мисля, че това разграничение е наистина необходимо. И имам един въпрос. Господин еврокомисар, вие ясно заявихте, че Европейския фонд за солидарност трябва да включва всички форми и дейности на солидарност, включително и сега съществуващите такива. Това означава ли, че останалите дейности ще бъдат прехвърлени към него, защото говорим за Европейския доброволчески център, който, в който солидарността широко присъства въобще той ще се запази ли като самостоятелна единица? Е, Силвия Коста има думата е, и няколко думи, няколко въпроса имам. Е, в края на изказването на госпожа Сивико не разбрахте. Трябва да се разграничи между професионален и доброволен труд и това вклю водили до последствия за организации в обществена полза, е, частни фирми, е, като част от частния бизнес, е, защото тук наистина може да се направи много. Нека не забравяме, че тук съществува сив пазар, сива економика, не само за доброволен труд, но и за неадекватно заплащан труд. Сега, господин еврокомисар, към вас, за двете години, за които говорим, става дума за дейностите на Европейския съюз, но в Еразъм участват общо 33 държави, т.е. и трети страни. Какво мислите по въпроса, защото има два риска, които се разкриват? Каква е европейската полза от това? Идеята е младежи от цяла Европа да работят заедно. А, как това ще се отрази в системата? А, господин Малтезе, благодаря господин председател, госпожо председател аз съм също за разграничаване между доброволческия и професионалния труд. Всички знаем, господин еврокомисар, че съществуват програмите Еразъм Плюс и се нуждаят от още средства. Не е коректно да се изтеглят средства от там за други програми. Има обаче и програми, които не освояват напълно бюджета си, например Фонда за солидарност. Не е ли някакси възможно средствата от Фонда за солидарност да бъдат надлежно използвани. Е, това, е, е това са средства и за развитие, но и за превенция. Така ще имаме по- ефективно използване, но и ще преследваме целите на европейската политика. Председателката благодаря и тъй като съм в двойни качества, не се включих е, в списъка на изказването, но тъй като е, участват и колегите от зае... Комисията по заетост. Нека чуем господин Хетман. Две неща искам да кажа. Господин еврокомисар, уважаеми госпожи и господа, преди всичко позволете ми да обърна внимание на предложението 80% доброволчески дейности, 20% стаж и обучение. Това малко ме притеснява. Аз мисля, че модулът за етост трябва да нарасне за сметка на доброволческия труд. Нищо против доброволния труд. Но идеята е да протегнем ръка на нашите младежи и да намалим младежката безработица. Нека ясно им кажем, че всяко ново работно място за млад човек е важно за нас. За това смятам да направим комбинацията, съчетание 70-30 доброволчески спрямо професионален труд. И още нещо. Европейския корпус за солидарност е отговор на въпроси, свързани с възстановяване след бедствия, както например земетресенията в Италия или унищожителните бури в, Я... в Полша през лятото. Системата вече е, работи на базата на съществуващата система за доброволен труд. Знаете ли колко време минава от а, кандидатстване до получаване на място? Шест месеца мисля, че младите хора трябва да могат по-бързо да бъдат заети. Иначе инициативата на комисията е чудесна и вие действате наистина експедитивно. Председателката е, Савине е, господин Саврамнополос, благодаря. Госпожо председател, като слушам обясненията, и обяснителния меморандум в документа. От начало има е, наистина лицемерно звучащи думи солидарност в Европейския съюз, ако е, обърнем внимание на това какво прави Европейския съюз за намаляване на бедността, бедността, думи като солидарност звучат доста кухо ако погледнем средствата, които се отделят, е, е, това става ясно. Нека не забравяме, че всичко това е опит за заместване на постоянни работни места с гъвкави работни места. Това е тайния замисъл. Е, слушах и експертите. Какви дейности, за какви дейности говорим? Природни бедствия но това не е дейност призната за официална. Би трябвало да има национални средства, за да се, които да се използват, за да се смекчат страданията на хората. Не звучи добре и много се опасявам, че е, това ще продължи. И е, освен това се говори за частни лица и неправителствени организации. Не смятам, че това ще донесе е, полза. Обръщам се към докладчика, казва председателката. Имате ли да кажете нещо? Да. За мен всичко чуто беше много интересно, защото политическия отдел явно държат на солидарност от високо качество и националните агенции политици искат да обърнат внимание на активното гражданско. С това аз съм съгласна и това отговаря на моите политически убеждения. Обхвата не е твърде ограничен, но трябва, може би, малко да го разширим. На въпроса до кога да участват Великобритания. А, до когато тогава или са вътре, или са вън за хората може би не е добре, но правителството трябва да е наясно. Не бих продължила по този път. Като излязат, излязат. Еразъм плюс по 10. Чудесно. Павел Тантина каза да не объркваме нещата с пазара на труда, а на въпроса дали е по-добре да работим за Еразъм плюс с възможност за повишаване на бюджета след 2020 има две възможности. А, може би е добре да допълним Еразъм Плюс, но ако имаме друга водеща програма, защо да нямаме две? но това няма да го решаваме тук. Това зависи от обективния резултат. Казано от господин е, Сивикус, приемам неговия подход е, и е, идеята за засилване културата на солидарност също много ми допада говорим, разбира се, за общност, но от друга страна ми бе много интересно да чуя от десните партии е, че искат да увеличат професионалната заетост и да намалят доброволния труд, е, точно обратно на комунистите. Но аз мисля, че основната ни цел трябва да бъде да подобрим програмата. Председателката, благодаря, бяха поставени редица въпроси. Сега оставям на експертите ни да си изберат въпросите, на които отговорят, но моля ви не повече от минута на оратор. Кой ще говори първи? Господин Брук? Um, no, Нямаше точни въпроси към мен отправени. Не е нова дискусията. Повечето от нещата бяха осветлени в изследването, което според мен е добра изходна точка за по-нататъчна дискусия. Yeah, maybe one answer. To... <laughs> Thank you, sure. Um, maybe one answer to the question of uh, voluntary activities, be them in Erasmus Plus or in the Solidarity. Сега за доброволческите дейности, къде те да бъдат послонени. Предложението е, не казва точно, казва се, че Доброволческата дейност трябва да си остане отделно от Еразъм Плюс. В е, немската ситуация имаме много организации заявители, които работят с неправителствени организации в Европейския съюз и извън него. За тях разликата между Корпуса за солидарност и Еразъм Плюс означава заявление по две различни програми, което осложнява бюрократично процеса. Аз бих помолил и си, бих си пожелал да има доброволчество, вградено в корпуса за солидарност, а мобилността между младежите може да бъде оставена в Еразъм Плюс. Защото в крайна сметка да имаме две програми с един и същи обхват на дейността е много трудно и объркващо. Господин Третина. Аз искам да подчертая това, което каза колегата. Нуждата за концентриране на дейностите в Erasmus+. Плюс. Противен случай ще имаме няколко програми, с един и същи предмет на дейност без координация между тях. Сега за, за, за елемента на заетост. Дали да остане или не, или той да бъде изнесен някъде другаде. Ако практиките и обученията останат в корпуса за солидарност, Економически и социален е, комитет иска тогава заплащането да е съответно и да има трудови договори, колективни трудови договори. Тогава трябва да има партньорства с неправителствени организации, за да е подсигурено качеството на труда. Благодаря, госпожа Сивико. в един идеален свят бихме имали програма само за солидарност. Тоест, тогава щяха да и щеше да има партньорства главно с е, неправителствени организации с нетърговска цел. Ние подкрепяме тези организации сега, но не правилно. В идеалния свят бихме имали доброволчество от една страна и корпус за солидарност от друга страна. Но ние не живеем в идеален свят. Трябва обаче в нашата програма да има ясна разлика между доброволческия елемент и професионалния елемент. Въпросът е, че всички дейности трябва да бъдат финансирани. Защото в противен случай хората ще казват, че искат да изпълняват доброволна дейност, а всъщност ще, те, техният мотив ще бъде да започнат някаква практика. А работодателите ще предлагат като доброволна дейност именно практики или чиракуване или обучение – без, бяха споменати социалните предприятия. Това би било елег, елегантно решение, но нямаме дефиниция за тези предприятия. В много държави членки липсва такава дефиниция. Ако имаше такава, това щеше да е добро решение. Благодаря. Знае, че комисарят няма време да остане до края на изслушването. Чудесно е, че ви останахте толкова е, дълго и до момента. Давам ви думата преди да ни напуснете за коментар. Ще бъда кратък. В началото на преговорите сме и мисля, че може да намерим компромис по всички отворени въпроси. Най-напред дефиницията. Както казах, не искаме да създаваме стриктни дефиниции още в самото начало, защото може да се окаже, че те не са продуктивни. Искаме да имаме първоначална фаза на прилагане и след това да видим как да дефинираме солидарната дейност. Имаме добро сътрудничество с различни организации и неправителствени организации. Може да се осланяме на техните нужди и опит. По същия начин може да се осланяме и на предишния си опит от доброволческата дейност. Така че нека започнем с една работна дефиниция за, за солидарна дейност и да продължим по-нататък. 18,5 милиона евро това са свежите пари, които ще се влеят в бюджета. Сега, те не са свежи като такиви. Те не са отпечатани току-що. Но за нас това са свежи пари. И е хубаво, че ги имаме в наличност. И е хубаво, че може да използваме тези 18,5 милиона евро в бъдеще. Сега за добавената стойност. Ами има такава. Има такава от доброволчеството. Първата акция на Европейския корпус за солидарност даде добавена стойност. Международната общност ясно оценява тази добавена стойност. В Норча е, ясно се видя европейската добавена стойност. Трябва да подчертаем тази стойност. Сега за организациите с търговска и с нетърговска цел. Как да ги разграничаваме? Имам следното предложение. Ако не гледаме правния стат, статут на програмите, а техните дейности, то тогава и търговска и да, организация с търговска цел може да бъде допустима. Така че може дейностите, които едно такова дружество изпълнява, които с нетърговска цел, те може да бъдат включени в програмата. Сега за съотношението 80-20% за професионалните и непрофесионалните дейности. Според мен трябва да развием професионалния елемент, защото повечето хора са е, заинтересовани именно от доброволческата дейност. В момента 20% професионална дейност не, е, не са точно стриктно определени. Възможно е обема на доброволческите дейности да се стесни, но тук сме готови да видим какво ще се случи в бъдеще и сме готови за допълнителни обсъждания. Благодаря. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an unser erstes Expertenpanel, an Kommissar. Благодаря. Благодаря на експертите и на комисаря Наврачич. Сега преминаваме към втората част и давам думата на госпожа Олвскок думата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 Ще продължим с въпросите на пазара на труда, на заетостта. Е, това са важни въпроси за парламента. Трябва да осветлим и неясните въпроси. Заплащането доброволческата дейност, платен и неплатен труд или зле платен труд. Границите се приливат между тези понятия и от това страдат най-вече младите хора. Ние сме онези, които се опитват да внесат яснота и да защитат интересите на младите хора. Както казах във въведението си, Парите за Европейския корпус за солидарност идват от Европейския социален фонд. Поне е част от тези пари. И това е в компетенцията на нашата комисия, комисията по заетост. Не бива да занижаваме амбицията си, когато искаме да се борим за достойни работни места за младите хора. Те трябва да започнат трудовия си живот в подходящи ситуации, те трябва да бъдат използвани, така че да знаят, че се движат по ясни правила. Двете комисии са единни по този въпрос, но е трудно да се намери решение. Давам думата. Birds that we haven't heard from yet. Uh, and uh, I'll give, start by giving the floor to Mr. Piotr Sadovsky, Who на господин Пьотър Садовски, той е генерален секретар на Дружението Волонт Юроп. Имате думата. Благодаря. Много е трудно в вторията част на изслушването да кажа нови неща, ще започна с кратка забележка, след което ще се върна на Брексит. Начинът по който се държи правителството на Обединеното кралство ме кара да се <clears throat> съмнявам, че Европейския корпус за солидарност е приоритет за правителството. Волонтюръп е със седалище в Обединеното кралство и ако загубим този стожер в Обединеното кралство, за нас това ще бъде голяма загуба. Нека се спра сега на двата елемента за етоста и доброволчеството и свързаните с това етикети за качество. Тук трябва да направим разлика между мониторинга и цялата, цялото структуриране на двата елемента. Въпросът е, кой ще осигури високото качество на заетостта? Когато имаме толкова много несигурни работни места – Възможностите за младите хора за заетост. Мисля, че тук има нужда от повече инвестиции. Нещо, което Корпуса за солидарност може да поощри. Имаме обаче и проблем с обучението по интернет. По принцип, не е достатъчно да се гарантира висококачествено обучение по интернет тъй като много от заявителите и участниците имат различен досегашен опит. Виждаме тенденцията неплатения труд да замества висококачествени работни места. Мисля, че доброволчеството не трябва да се простира до частния сектор. Частният сектор не може да участва в този елемент на заетостта. В замяна на това обаче синдикати и неправителствени организации могат. Говори се за помагане при спешни катастрофни ситуации. Това мисля, че е чудесна възможност за младите хора да участват в такива дейности. А, много пулки могат да се използват, да се извлекат в, от такива дейности, било то в или извън Европа. Аз не бих казал, че Корпуса за солидарност ще трябва да е отговорен в а, ситуациите, когато трябва да се справяме с специални, спешни ситуации, катастрофни ситуации, защото за тези ситуации има нужда от високо квалифицирани, трениран, обучен персонал. Но това, което доброволците, т.е. хората от Корпуса за солидарност могат да направят, е да изпълняват различни дейности при възстановяването на засегнатите региони. Сега дали ще постигнем целта от 100 000? Това ще е трудно. Според нас праго, възрастовия прак трябва да бъде намален от 18 на 16 години. Доброволчеството на практика се осъществява преди 18 годишната възраст. Сега етикетите за качество, те, имат благо... те могат да имат благотворно влияние върху трудовия пазар, ако се признават опита и уменията, които са придобити по време на доброволчеството. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, now I'll give the floor to Mr. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Костас Москокоритис. Е, съжалявам за произношението на името ми, но имате дума. Аз се извинявам за това, че е толкова трудно за произнасяне фамилията ми. Не е ваша вината. Добър ден на всички. Много ви благодаря, че поканихте и мен и Интерсос в Европейския парламент, за да изкажем мнението си по толкова важна тема, като инициативата за Европейския корпус за солидарност. Е, this е, initiative has е, в сърцето на тази инициатива е нещо от ключово значение за нас, а именно младите хора и понятието солидарност. За да изградим едно общество на основата на взаимното уважение, човешкото достоинство и отговорността. Подобни инициативи са много важни. Особено в период, който се поставя под въпроса по този начин самите форми на поява на солидарност в обществото ни непрестанно. Например, някои операции спасяване на човешки живот, земно море, например. В този момент солидарността се проявява все по-малко и по-малко. Някои държави и членки дори затварят границите си за търсещи тър... тър... тър... опешище. Човек съм и смятам, че нищо човешко не ми е чуждо. Това е водещият ни принцип, който според мен обобщава и основният принцип за солидарност и показва колко е важна тази инициатива. Но, макар тази инициатива сама по себе си да е достойна за похвала, тя поставя някои много съществени въпроси, които трябва да бъдат до разяснени. Просто тя вече бяха зададени, така че много бързо ще ги повторя. Първо, някои от определенията не са достатъчно ясни. Дейността за солидар... Определението от солидарна, солидарна дейност, соли... пост за упражняване на солидарност и възможностите за участие на различните участници трябва да бъдат, да бъдат разяснени. Също така, системата за връчване на лебела за качество също не е достатъчно ясна. От друга страна, участието на учреждения с а, стопанска дейност за нас е проблемна. Има връзка между солидарността и този вид организации, но има опасност при това положение солидарността на практика да се превърне в заплатена дейност с цел печалба като разбира се, тук не споменавам по никакъв начин дейностите свързани с корпоративната социална отговорност. Но е много важно да е ясно, че солидарността и няма за цел да замести държавата там, където тя трябва да върши своята работа. А освен това, смесването на платени работни места, стажове и доброволческа дейност има опасност да измести фокуса от поначалната ни цел, именно възможност младите хора да изградят своята солидарност, предоставяйки своите своето време и талант на хората, които се нуждаят от тях, като наравно с това придобиват нови умения. Няма нищо лошо да се започне този вид дейност по принцип, но не смятаме, че платените, платените инициативи, свързани с солидарността, би следвало да бъдат финансирани от инициативата. По този начин, чрез тази институция не може да се отговори на проблема с младежката е, безработица. Има други инициативи, които имат тази цел. Друго уточнение е свързано с финансовите процедури и нуждата от нови средства, както вече беше казано нееднократно. Това бяха някои от е, елементите, които исках да подчертая. Пак повтарям, тази инициатива е напълно уместна. Още веднъж благодаря за тази възможност да изкажем становището си за инициативата. Thank you. Then I'll give the floor to Anna Widegren, secretary. Благодаря ви, давам думата на госпожа Анна Видегрен, генерален секретар на Европейският форум на младите хора. Благодаря. Благодаря, че ме поканихте да представя позицията на Европейския младежки форум и неговите членове. Приветстваме инициативата, защото дава възможност на млади хора да се включат в разумни дейности и е, да добият професионален опит. Така те разширяват своята роля и отстояват европейските ценности. Едновременно с това израстват професионално. Основно преимущество на предложението е разнообразието от дейности и възможността за участие в дейности в страната и извън нея. Разкриват се различни възможности пред младите хора за участие в програмите. Но е важно програмата да бъде гъвкава и съобразена с нуждите на младите хора. Трябва да се вземе предвид натрупания опит от младежки организации, за да се осигури правилно дейността на стотици хиляди млади хора програмата трябва да съответства на практическия опит на доброволците, които се трудят ежедневно в тази област, а не да постави изисквания към тях. Младите хора са, трябва да бъдат в сърцевината на осъществяването и провеждането на програмата. Освен това, трябва да се подпомогне участието на младежки доброволчески организации НПО, като участват те и със свои проекти вярваме в възможността за представяне на стажове и професионално обучение. Резултата може да бъде добър за младите хора, но настоящото предложение е непоследователно и трябва да внесе, да бъде променено за постигане на целите. Това, разбира се, крие и рискове за доброволците от местата, в които да работят младите хора, трябва да се ограничат до доброволчески и неправителствени организации с нестопанска цел, така че полза младите хора наистина да имат полза. Да, трябва да се наложи знака за качество и мерките за качество е, и да бъдат създадени съответни критерии. Трябва да има ясно определение е, какво означава качествено предложение по отношение на изискванията, на правата и състоянието и отражението върху физическото здраве. Ние вярваме, че тези възможности са по-скоро права, а не привилегия. Радваме се, че протягате ръка на младите хора, но настоящото предложение не обръща достатъчно внимание на уязвимите млади хора и техните възможности за участие. Смятам, че ние можем да помогнем младите хора в неравностойно положение да се включат равностойно в програмите. Нашия опит сочи, че е направен е направен анализ на опита на организациите преди, по време на и след участието в подобни начинания. Освен това за подготовката на млади хора, преди да се включат в определени дейности, трябва да има възможност за онлайн и офлайн подготовка. Приветстваме новите инвестиции и разширения достъп на младите, на младежките организации за достъп. Процентът наистина не е мал, малък, но това не трябва да става за сметка на програмите за млади хора, особено програмата Еразъм Плюс. Необходими са допълнителни средства, за да се гарантира 10% увеличение на програмата Еразъм Плюс, тъй като тази програма не получава достатъчно ресурси така че трябва да получи съответна подкрепа, за да подкрепи и тя качествени проекти. И така, Корпуса за солидарност е нещо повече от обикновена програма, но тя трябва да се разглежда като допълнително средство за осъществяване на различните младежки програми е, във всички сфери на младежка дейност на Европейския съюз. Така можем да координираме по-добре политиката на доброволен труд в е, Европейския съюз при добра координация между европейските институции в отношение на доброволческия труд. Съответните организации трябва да бъдат зачитани в своята дейност както и да се избегне включването на организации, които не работят с доброволен труд. Благодаря. Председателката, благодаря. С това изслушахме основните докладчици. Имате думата за кратки въпроси и коментари. Нека чуем госпожа Бенифай, след това госпожа Трипълсен. Сега господин Бенифай. След това ще чуем и останалите е, изказвания. Yes, well, it seems to me clear. На мен ми е ясно от дебата, че има доста критика, заедно с разбиране за потенциала на тази програма. Освен това, честно да си кажем, Ясно е, че Европейската комисия се опитва да придаде политическа тяжест на това предложение. И ние наистина трябва да се постараем да работим с известна доза бързи, бързина, без да подминаваме дебата с заинтересованите страни. От една страна въпроса за ресурсите е много важен, въпроса за това как да поддържаме е, компромис между заетостта, защото мисля, че това е възможно. Аз чух немалко неща за прилагане на правилни правни средства, което вероятно не, не е и лесно като изготвяне на текста да се правят ясни разграничения между различните възможности и доброволческите дейности и възможности за заетост може би въпроса за финансирането ще се отрази до някъде на бана, баланса, разпределението на средствата. И също така е ясно, че трябва да подчертаем общоевропейската полза и тук има две неща, които трябва да подчертая, освен вече сказаното от мен. По какво те още трябва да работим? Първо, европейската ското измерение на проектите в някои случаи то не се разбира напълно, включително и тук между нас, защото и се вижда опасност от заместване на националните фондове за доброволни дейности с транснационален характер. Важно е да видим докъде можем да разширим обхвата от е, към участващи страни. Възможно най-широко това вече се каза. И второ, перспективата да се използва тази възможност е, за да имаме един център, където младите хора да проучват възможностите. Ако имаме тази нова инициатива, Нека се съобразим с, загрижеността, която поне пред мен много млади хора изразяват. Къде мога да науча информация за възможности за работа? Трябва да настояваме на това едно гише като допълнителна полза за по-ефективно използване на проектите. Мисля, че всички са по този, съгласни по този въпрос. Госпожа Трипвел, извинявайте, гласа ми се губи все повече. По повод казаното от, е, е, от колежката, не трябва да има неплатена е, труд за, все, за никого. Младите хора имат право на прилично възнаграждение. И за това моята евро... моето разбиране на европейска солидарност е, че не бива да се разминаваме с политическите цели, да не се злоупотребява с предлаганите инструменти. Не съм убедена, че сме намерили правилното определение съгласна съм с колегата е, като стигнем до определение, ще се види. А, аз иначе ще откажа, ще се откажа от това свое предложение. Сега обучението онлайн. А, това е така малко като вавилонското стълпотворение за младите. Те е, използват широко е, такива онлайн е, средства. Е, нека не забравяме децата и младите хора с увреждания. И до друга страна, личното отношение и човешките отношения са много важни. Същото е в училище. Айпадове, айфони и така нататък, но си остава важна връзката с учителя. Така че и тук въжи същото. Между човешките отношения са много важни. За положителното отражение върху пазара на труда. Не съм сигурна. Знам, че има такива очаквания особено в южноевропейските страни, където има висока младежка безработица. Но аз мисля, че е много по-добре да разделим програмите за младежка заетост и за доброволен труд. Е, много хубаво е да подпомагаме програмите, но не и да ги смесваме. Не съм убедена, че това е правилно а, сега за работата в а, хората, младите хора в неравностойно положение а, и тях да се използват в а, е, условия на природни бедствия. Не смятам, че е редно. Е, представете си необучени хора в тази трудна ситуация. След това, кога да почнат, е, на каква възраст да започнат 18 години е подходящата възраст. Нека да внимаваме, защото в Германия, да, има млади хора, завършили училище, могат да пътуват вече самостоятелно, но дойде ред да се подписва договор, трябва да отидат родителите, защото нямат 18 години. След това не трябва да решим какво е качествен доброволчески труд. Нали? Говорим за това, което наричаме high quality volunteering. Така се нарича програмата. Би трябвало да поработим сериозно и по този въпрос. Благодаря. Госпожа Шойдорова има думата. Е, Благодаря. Аз бих искала да се върна на нещо, за което вече говорихме. А именно е, платения труд, практиките, подобряване на заетостта. От една страна и от друга страна доброволчеството. Това е документ, който, по който работим в е, Култи Емпл. Ясно е, че трябва да се осветят и двата аспекта, и доброволчеството, и заедостта. Тоест, трябва ясно да се каже, кое ще бъде част от Еразъм Плюс. уважението ми към господин Трантина е, Трантина е голямо, но ако практиките и професионалния опит имат по-голяма част, вземат по-голямата част, то това е, не е типично за програмите, обединени под Еразъм Плюс. Това по-скоро върви в друга посока, а именно програмите за заетост. Трябва да видим как ще третираме този въпрос. Може би е по-добре да кажем добре, солидарните дейности в посока на подобряване на заетостта. Трябва да представляват отделни програми и трябва да има отделен бюджетен ред за тези програми. Джули Уорд. Най-напред благодаря на Хелга и на колегите за работата по това досие. Благодаря и на чудесни, за чудесните презентации. Наистина, експертите показаха, че знаят за какво говорят и разбират материята в дълбочина. За тях е важно благоденствието на гражданите. За това говорим тук в момента. Солидарността е ключовата дума. Аз съм от Великобритания и съм работила с младежи преди да стана евродепутат и зная е, каква, каква катастрофа е Брексита за Обединеното кралство. И аз много бих искала а, тази програма за солидарност да, се, да включва и хора извън Европейския съюз. Работила съм в Косова, Босна, Херцеговина и Сърбия и зная колко младите хора се стремят към връзки с Европейския съюз и с хора, които са на същата възраст и със същия опит и знаят, че това въжи и за европейските младежи. Нека покажем на тези млади хора какво е солидарност. Те имат абсолютна нужда от солидарност. Не би трябвало да правим избор против тези млади хора извън Европейския съюз. Моето послание искам да бъде много силно в тяхна защита. Чух някои колеги да говорят за синдикатите. А, включването на синдикатите не, не означава непременно една програма. А, пр синдикатите правят много често, а, поощряват солидарните дейности. Аз работя с синдикатите и те са включени в дейности за доброволчество и за учене през целия живот. Така че солидарността не означава само работа в посока на заетостта. не зная какви са вашите, ваши опит с синдикатите. Би ми било интересно да чуя от вас. И така. не, не ви видях, госпожо Коста. Извинете. Да, това е възел, това е проблем за етостта и доброволчество, доброволчеството. Не бива да има риск едно работно място да бъде заменено с човек, който извършва доброволен труд. Солидарността трябва да си остане стойност. Наистина, тук става дума за основната, за сърцевината на предложението. Не става дума за съотношение 80%, 20% или някакво друго съотношение не бива, просто доброволчеството и солидарността да се подкопават като концепции. Аз се опитвам да бъда дипломатична. Емпъл засяга интересни въпроси, социалното благоденствие, включване, заетост и образование. Това е много, това е, е това са все важни теми. И както каза, каза преждеговорившия колега, не бива да създаваме чрез нашата инициатива сив пазар за заетост или даже черен пазар – Официалната заетост е важна и тя трябва да си остане. И в края на процеса трябва да има две основни цели, които да се преследват. Доброволчеството, солидарността. Това са двете концепции в сърцевината на предложението на комисията. Доброволчеството трябва да остане достъпно. Е, младите хора трябва да могат да правят опит в областта на доброволчеството. Държавите членки нямат законодателство тук. А трябва за това да мислим за европейски ресурси. И не бива да караме държавите членки да насилствено да налагат е, на младите хора режим – на доброволческа заетост. Не. Трябва за тази цел да отделим европейски ресурси. Има държави, които не инвестират в тази област или съвсем малко инвестират. И за тази цел тук Европа трябва да има свои средства. Трябва да кажем, тези средства са за европейска солидарност. Това според мен е много важно. Петра Камерверт? Да, благодаря. Аз също исках да кажа нещо а, и то не като председател на комисията. През последните два часа и половина осъзнах следното. Нашите експерти искат да направят много ясна разлика между професионалната заетост, платената заетост и доброволчеството. За момента не е много ясно как разумно да разделим тези два елемента и как да се погрижим за това професионалната заетост да не доведе до ефтина заетост, което в крайна сметка да заличи истински работни места чрез доброволчеството. Какво би било, ако помислим за следното? Започнем с предложението на Хелга Тръпел и кажем солидарността нека си е солидарност и доброволчеството доброволчество. И от другата страна, нека заличим от предложението а, елемента на професионална заетост, а, в, а вземем и, и поемем в предложението инициативата за младежката заетост. Защото в крайна сметка чрез този инструмент заедно с инструмента за гаранцията за младеща, държавите членки се борят чрез тези два инструмента срещу младежката безработица. Мисля, че тук може да се направи много. По този начин на много хора, млади хора, могат да се, да, да се улесни контакта с работния пазар, например за нискоквалифицирани млади хора. Тоест, казваме доброволчество, добре, но от друга страна в същото време искаме да укрепим гаранцията за младеща и инициативата за младежката заетост. Искаме така да ги формулираме, така да ги структурираме, че наистина младите хора да получават предложения, които надхвърлят а, моментната ситуация. Това е възможност да излезем от тази патова ситуация, където не знаем как да създадем ясни граници. Кой ще контролира дали няма да има изместване на официалната заетост? Да, чудесно, контрола може да бъде записан в регламента, но някой трябва и да упражнява този контрол в 27-те държави членки. Може би експертите могат да вземат отношение какво смятат за една такава идея. Господин Трантина. Благодаря. Мисля, че това би било едно интересно решение. Може да укрепим солидарното измерение в вече съществуващи програми. Говорим за Еразъм Плюс, но има вече и Еразъм Про, където става дума за практики, за чие ръкувания. Така че ние няма смисъл да отнемаме тази част от Еразъм, защото така ще загубим неофициалното образование, неформалното образование. Но нека се замислим за стимулите за работодателите. Естествено, работодателите, от тях се очаква някаква подкрепа, но това не улеснява тяхната, техния живот. А, социалните партньори, например, ме питат, не може ли целият елемент на заетост, на професионална заетост, да се премахне от инициативата? Защото объркването е голямо. Объркването между доброволчество и обикновена професионална заетост. Може би да дадем думата и на господин Москочоритис, генерален секретар на Интерсос. Uh, I wouldn't have uh, much to add uh, to what my predecessor said. Uh, I think... Колегата каза, трябва да направим ясна разлика между двата елемента. Да, така е. Аз идвам от хуманитарна организация и смятам, че нуждата е голяма нуждата от солидарност и нуждата от доброволчество. Но нуждата от професионализъм е също голяма. Така че нека не смесваме двата елемента тук – професионална заетост и доброволчество. В една спешна ситуация, в една катастрофна ситуация, никога няма да изпратим доброволци в Сомалия, например – това са разлики, които трябва да са ясни в нашата концепция. Съвсем набърз един коментар а, с идеята как по-лесно да се направи разграничението между двете двата дяла, т.е. делът доброволческа дейност и делът заплатена дейност. Знаете, че от 2011 година и получутият документ за доброволческата дейност всичко това, което е включено в този документ, все още е валидно. Тоест договорчество има и на формално и на неформално равнище. Това трябва да стане много ясно в рамките на тази нова инициатива. По този начин ще направим и по-ясно разграничение между двата дяла. А по въпроса за качественото доброволчество, ами, знаете, че доброволчеството не се случва просто така имаме нужда от нужното планиране, за да бъде а, успешно. Така че да, дарява се време, но а, цялата тази дейност е свързана с някакви разходи. Благодаря ви. Имате думата. Благодаря ви. Да, според мен наистина е от съществено значение как, как се правят нещата. Липсата на яснота е много сериозна заплаха за качеството и има опасност качествени работни места да бъдат заменени с доброволци, така че имаме нужда от повече яснота за тези две измерения. Имаме нужда също така и от по-ясно определение за качествено предлагане. А също така, по последният коментар, не само доброволческата дейност е свързана с, а, с разходи, но трябва да се инвестират нужните средства в а, а, за солидарност, за да бъдете успехен, но успехно трябва също така да има и нужното обучение и нужното наблюдение и ако не участват младежки организации организации, които на практика да гарантират а, а, осигуряване на места за доброволци, никога вашата инициатива няма да постигне нужни поставените цели господин фон Хебел. Ами, може би не е че колкото трябва да ви кажа какво да включите, какво да изключите от самата програма, но ще не си позволя три коментара. Първо, ако погледнем първоначалната идея за корпуса солидарност, заложена в преща състоянието на съюз на господин Юнкер. Ами всичко това се вписваше в рамките на скорите резултати от референдума за Брексит. Идеята беше да се насърчава да, посланието, че солидарността е в основата на Европа и смятам, че това трябва да остане и в сърцевината на самият корпус за солидарност. И ако започнем да добавяме и други идеи, и други цели, има опасност да размие малко първоначалната ни идея за ясното послание, а именно солидарност преди всичко. Обсъдим също така и пазара на труда и евентуалното последствие на тази програма върху пазара на труда, но не смятате ли, че програмата е прекалено малка, за да има някакво въздействие? Дори е разъм плюс е, и може да, да се запитаме и какви са последици пазара на труда на програмата Еразъм плюс, ами според мен това са прекалено малки програми, си имат някакво съществено въздействие върху пазара на труда. Бих казал дори, че самото засягане на пазара на труда в тази програма е по-скоро със символично значение. И накрая, очевидно е, че младите хора научават много в рамките на доброволческата дейност, която извършват. И тук съм и напълно съгласен с Пьотър, когато можем да предоставим качествена доброволческа дейност, моите хора научават много от нея. Това става ясно и от средносрочната оценка на нашата собствена програма за получване на качеството. Подобни умения, този вид уме... знания, които трупат младите хора, се отразява и на възможностите си млади хора да си намерят работа. Така че очевидно тази програма допринася за повишаване на качеството качествата и възможността им да бъдат, да си намерят после по-лесно работа. Те придобиват неформални умения, които обаче са от много голямо значение за бъдещето им професионално развитие. Добре, последен коментар. Разбира се, не знаем как точно господин Юнкер, който излезе с това предложение, си го е представял. Но наша задача, наша цел е да гарантираме, че програмата ще отговаря на качеството, за което вие говорите. Разбира се, качеството от първостепенно значение. Но едновременно с това трябва да се опитаме да създадем нещо малко по-различно от програмите и инициативите, с които вече разполагаме. за подпомагане на моите хората на плацата на пазара на труда. А сега давам вам думата отново на председателят на Комисията по култура. Благодаря. Съвсем накратко. Е, Хелга Трюпел. Благодаря. Още като започнахме дебатата днес е, след обед, исках да подчертая, че искаме да засилим усилията за борба младежка педагогица, но да не смесваме с целите на инициативата за младежка заетост. Благодаря и на теб, Петър, за това, че много ясно направи разграничението, че много ясно се яви, че трябва повече да положим, включително и по отношение на бедността на бюджета. Трябва да се случим върху борбата с младежката безработица, но не в тази нова програма, не това е целта й. Така че мисля, че имаме нужда от едно двойно послание. Първо имаме нужда от повече солидарност за предвид контекста на Брексит и това, което се случва в момента. И от друга страна, разбира се, знаем, че равнища от 20, 30, 40% младежка безработица в някои държави членки са много сериозен проблем. И трябва повече да направим и това трябва да бъде много ясно послание, идващо от нашата политическа от нашата парламентарна комисия. Не се противопоставяме на идеята на Европейската комисия, но искаме да стане много ясно каква е целта на тази програма и да не се смесват отделните цели. А по въпроса за Юнкер, вярно е, че до сега тълкуваме това какво е имал като идея господин Юнкер. И на мисля, ще се срещна с него лично и ще го попитам какви точно бяха намеренията му, когато предложи тази инициатива. И ще, може би ще ни стане ясно, защото за сега не ми става ясно много от а, идеята. Комисария ни казва, да, искаме да приложим на практика добрата идея на председателя на Европейската комисия и после се започват разнопосочни обяснения. Така че ако не е ясно той какво иска да постигне, мисля, че трябва ние ясно да покажем какво ние искаме да постигнем. По този начин ще изиграем и важна политическа роля. Благодаря. Нашата задача е да тълкуваме и след това да направим предложението толкова ясно, че за всеки да разбере в крайна сметка за какво става дума в регламент. И все пак, нека попитаме комисията, желаят ли да допълнят нещо и да им дадем тази възможност. Благодаря ви за тази възможност да направя няколко коментаря и няколко уточнения. Разбира се, ще, допълня, ще направя допълнение на казаното вече от комисаря Наврачич в отговора си относно ресурсите заедостта и определението на различните дейности. Но бих искала да ви припомня първоначалната цел на тази инициатива, а именно да се засилят усилията за солидарност в Европа, като едновременно с това се дадат и положителни послания за моите хора. Това беше основната ни цел. А в една развитие на Европейския парламент се настояваше за един гише, който обедини всички дейности за, в областта на солидарността на европейско равнище. Мисля, че положението ни е именно в този дух. За това и се опитахме да излезем с една ясна инициатива, чето цел е да даде нови и повече възможности за младите хора. Затова и предлагаме нови формати, затова и предлагаме цялото ново изморение, свързано с професионалната заедост. А сега някои коментари, които може би се служават да бъдат доуточнени. Много въпроси имаше за това как ще се оценява качеството на работата, как, как ще изглеждат интернет портала и т.н. Тук ще говорим за етапа на изпълнение. Това са елементи, които ще бъдат доуточнени на равнището на изпълнението макар ще трябва, разбира да имаме и много ясно разпоредена рамка в, в законодателния акт, но този етап на прилагане ще ни даде възможност с съответните заинтересовани страни и останалите европейски институции да уточним а, как точно ще се разработи портала, например, как да организираме възможно най-добре обученията, е било физически, под формата на класни стаи или онлайн обучение. Ще обсъдим и другите възможни мерки за подкрепа. Това е много важна работа, но разбира се, не всичко може да бъде и трябва да бъде разписано в проекторегламента. регламента. Описваме се да обобщим 30 години на опит с доброволческите услуги на европейско равнище. Имаме прекрасен опит и работим в отлично сътрудничество с националните агенции. И тъй като аз лично съм в, в ежедневно в контакт с националните агенции, имаме много добро взаимоотношение с вас, мога да кажа, че ние имаме доверие в вас. Знаем, че ще можете да се справите с новите предизвикателства. Показвате го вече от 30 години и съм убеден, че ще можем да разчитаме на вас и за това ново предизвикателство. Още нещо, което е важно да уточним относно а, подкрепата. Не знам дали има някакво неразбиране тук. Но по въпроса за организацията домакини или подкрепящите организации, не предлагаме да избегнем минаването през подкрепящите организации, обединяващите организации. Не, напротив, искаме да подобрим тяхната дейност. Очевидно е, че подкрепата или асистенцията не може да бъде само онлайн, трябва да има някаква подкрепа на място, когато моите хора пристигнат и дори след приключването на дейността. А по въпроса за това, кои държави влизат в програмата, тук се поставя целият въпрос за европейското измерение. Прави сте, няма нужда да заместваме съществуващи вече инициативи на национално равнище. Идеята ни е да допълним с нови инициативи. Разбира се, пак ще обсъдим на равнището на изпълнението и по въпроса за оценката на качеството, но винаги тези дейности, които ще участват в проекта, разбира се, трябва да имат много ясно изразено европейско измерение. Благодаря. Предполагам, ще разберете обаче, че когато в парламента чуем акт за изпълнение, малко малко се изнервяме, <clears throat> защото това винаги предполага, че комисията прави нещо и ни подминава. Нали? Е, за това ще ни разберете, че предложението трябва да е, е толкова конкретно и толкова приложимо, че в края на краищата дори комисията да я позаболи по отнош... да не остане много място по отношение на изпълнението. Това е така нашия подход, защото иначе имаме проблем и в някои случаи изтърваваме руля от ръцете си и не можем да се намесим. Така че понякога а, това поражда известни неприязни търкания с комисията. Това пролича и при обсъждането на Еразъм Плюс където в крайна сметка доста неща станаха не както ги искахме и не както го искаше съвета. За това ще прощавате, пак казвам, малко дръпнато реагираме в такива случаи и сме малко не притеснени. Но, мисля, че прекарахме два часа и половина, богати на информация, пълноценни. Да, благодаря на експертите, подсказахте много ценни идеи, които ще продължим да е, с които ще продължим да си служим в нашата работа. Благодаря ви. Сега ще се сбогуваме с членовете на комисията по заетост. Виждам, че сте останали само двама. А сега комисията по култура ще продължи своето заседание с официално обсъждане на доклада, но разбира се, ако желаете, можете да останете с нас. Иначе, благодаря на нашите експерти от сърце ще продължим да, контакта с вас и ако имате мъдри идеи, заповядайте и Хелга Трюпел, е, като и колегите от комисията по заетост ще се радват на всякакви подсказани идеи. Благодаря ви за участието в днешното ни мероприятие.